доклада Белдер, господин Фатуцо. Една минута, напомням ви. Signora Presidente, grazie. Госпожо председател, благодаря ви. Радвам се, че мога да се изкажа пред този пълен парламент, в който са депутати от 27-те държави членки. Рядко ми се случва да имам толкова многобройна аудитория. Искам да обясня защо гласувах за доклада на господин Белдер за търговията страните от Западните Балкани. Аз съм за това Европейския съюз да улесни максимално присъединяването на тези страни от Балканския полуостров. Смятам, че е много важно економическата помощ да се увеличи и трябва също така да засилим връзката с тези страни. Трябва да осигурим възможност за по-добър живот. Благодаря ви. Сега преминаваме към доклада Магинес. Господин Бако. Давам думата на госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да съобщя, че по доклада Магинех се сбърках копчето. Всъщност аз съм за доклада й, но ще се свържа с техническите служби. Абсолютно съм съгласна, че трябва да адаптираме тавана. Фермерите се нуждаят от стабилна среда, за да могат да планират. Не... Трябва ни... Сигурността не е възможна, но стабилността е задължителна. Пазарът сам по себе си не може да осигури сигурност на доходите. Настоявам за оценка на въздействието, по-специално върху сигурността на продоволствието. Предложението на Европейския съюз, например, за растителна защита, трябва ни оценка на въздействието ни. Трябва да вземем предвид сигурността на продоволствието, когато провеждаме тази оценка. Благодаря, госпожо председател. Давам думата на госпожа Магине за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за тяхната подкрепа на доклада и на, госп... и на Мариан Харкин за нейните думи. Това сочи становището на парламента. Днес това е много важно. Докладът изисква нов поглед към политиката и в, по отношение на развиващите се страни да се предоставя способ, възможност на онези, които могат да произвеждат храна, да го правят на местно ниво. Предоставянето от Европейски съюз помощ е стъпка в правилната насока. Аз смятам, че моят доклад е основата, на която трябва да работим в бъдеще в областта на селското стопанство. Дебата за сигурността на продоволствието вече не е част от дневния ред, само че всеки ден умират деца от глад. Благодаря. А сега господин Сомберг за една минута. Госпожо председател, благодаря, че ми давате думата, за да обясня за моето гласуване по доклада Макгинес. Това е много важен въпрос за Европейския съюз и именно затова е важно да се осигури храна за тези, които умират от глад и които нямат достатъчно. Никой не може да бъде против осигуряването на храна за тях и аз разбира се не съм против. Но мисля, че докладът като че ли се съсредоточава повече върху ОСП, а не върху факта, че имаме нужда от спешни реформи по тази политика. Този доклад не обслужва народите на Европа или на Великобритания народа, а всъщност им дава само повече товар. И докато продължаваме да увеличаваме товара, ще има все повече проблеми. Да, има нужда да осигурим храна, но мисля, че със сигурност ще се провалим, ако продължаваме така. Благодаря. Господин Секарски, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих повечето от изказванията и от точките в доклада Магинес. Промените в цените на хранителните продукти ще бъдат все по-често явление на световните пазари и последиците ще бъдат много отрицателни ще са засегнат най-вече хората, които имат ниски доходи. Те ще харчат по-голяма част от своите доходи за храна. Именно за това ние трябва да подпомогнем хората в бедните страни, както и в Европейския съюз, с хората с ниски доходи, за да можем да. за, за да могат те да си осигурят хранителната сигурност и да трябва да премахнем също така инструментите, които затрудняват и увеличават товара, особено имайки предвид настоящите и бъдещите финансови перспективи. Добре ще бъде да имаме международно наблюдение и мониторинг на хранителните цени. Ще трябва да помислим също и за международна система за съхраняване на храна, за хранителни запаси. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да обясня защо се въздържах. Мисля, че повечето в тази зала, независимо от политическата си принадлежност, едва ли биха възразили срещу това, че продоволствената сигурност е много важна. Само, че нямаме съгласие за това какво означава понятието. За мен то означава достатъчна храна за всички хора на този свят. За други това е оправдание за протекционизъм. Продоволствената сигурност за тях е храна, произведена в Европейския съюз. Чувам често се говори за местно производство. Много хора използват продоволствената сигурност като претекста за недопускане на внос. По този начин осъждат много фермери от бедни страни на бедност. Да кажем, че е, обща европейска, че европейска обща слухопанска политика е основа за продоволствената сигурност, е безумие. Господин Итан Харис. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с казаното от моя колега по този въпрос. Аз се въздържах поради партийна дисциплина, но всички ние знаем, че продоволствената сигурност е нещо много важно. Ето защо съм очуден от действията на парламента по този въпрос. За малко не създадахме проблем за себе си, като гласуваме за директивата за растителна защита. Защото три минути след този доклад ние гласувахме директива, която поставя под съмнение бъдещето на селското стопанство. Удивен съм от това, че никой не е забелязал това. Госпожа Дова има думата. Благодаря гос... много. Една от най-сериозните тревоги, госпожо председател, е осигуряването на устойчиво производство и продоволствена сигурност в така наречения развит свят, като в Европейския съюз, например, за да можем да изнасяме излишъците и да не се конкурираме на световните пазари за храна и следователно да увеличаваме цените за унези страни, които не разполагат с климат и почва да произвеждат своя храна. Трябва да сме внимателни в своята политика, за да реагираме правилно на необходимостта от устойчиво производство. Благодаря. Господин Бако. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за доклада за, за сигурността на храните, както и за ОСП. Мисля, че имаме проблеми в това отношение, които са много важни. Има също така проблеми, свързани с намаляването на производствените цени и повишаването на производителността, а също така и осигуряване на резерви на хранителния пазар. Тези резерви са нужни също и за да поддържаме репутацията на нашата селскостопанска политика – Трябва да имаме една систематична организация в това отношение а да, и да гледаме за дългосрочните ни цели за бъдеще. Не бива също така да дискриминираме новите страни членки с тази ОСП. А сега по доклада Грабовска. President, thank you again for calling me. Благодаря, госпожо председател, за думата. Ние приемаме повече средства, за да убедим гражданите да гласуват злощастния Лисабонски договор. Гражданите на Ирландия казаха прекалено ясно, че не го искат. И ако беше дадена възможност на гражданите на Великобритания, трябваше да им да бъде дадена такава възможност, защото лейбаристите им го обещаха на последните избори, щяха да гласуват с огромно мнозинство против. Трябваше да се чуе и разбере ясно в Европейския съюз, че хората не го искат, хората не искат засилен контрол от Брюксел и Страсбург. Хората си искат своите правителства и своите парламенти да взимат решения. И докато не разберем това, ще продължим да наливаме повече пари на данакоплаците, за да убедим хората да променят решението си. Това няма да стане. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че доклада е прекрасен. Винаги говорим за връзката между Европейския съюз и гражданите и за това, че европейския проект не е възможен без участието на гражданите. Има две демокрации представителна и демокрация с участието. Затова става дума в доклада. Трябва обаче да разберем, че гражданският диалог е двустранен. Така че идеите, и притесненията и вълненият на гражданите трябва да се имат предвид от институциите. Чудесен пример за това е с единия милион подписа за инвалидността. Не съм съгласна с последния оратор, защото ако приемем Лисабонския договор, ще можем да, да доближим гражданите до Европа. Нашата роля е тук в парламента е Лисабонския договор да бъде прилаган правилно, когато бъде прият. Господин Ханан има думата. Много може да се разбере от доклада за доклада перспективи развитие на гражданския дълг в рамките на договора от Лисабон. Да не говорим, че Лисабонския договор не е в сила не, това непрекъснато трябва да се напомня. Беше отхвърлен категорично от французите, холандците и ирландците. Помните ли Министерството на любовта на Орвел? Обикновените граждани, които не разбират жаргона на европейските институции, и няма да разберат, че ние приемаме бюджет, за да, обяс, за да убедим хората да си променят решението. Колкото и пари да налеем, няма да убедим хората да приемат нещо неразумно. Договорът трябва да бъде подложен на гласуване. Господин Камал има думата. Благодаря. Госпожо председател, че ми позволите да се изразя по този доклад. Когато го прочетох заглавието за гражданския диалог, си спомних за Махатма Гаманти, за западната цивилизация. Да, това ще бъде добра идея, беше казал той. Та, така, когато прочетох това заглавие за гражданския диалог и Лисабонския договор, си казах, да, това ще бъде добра идея. Но всъщност ние трябва да имаме диалог в двете посоки. Защото диалогът е процес с двама, които говорят. Но всъщност не е така в нашия случай. Виждаме, че е единствената организация, която подкрепи това, този недемократичен договор, беше всъщност нашата бюрокрация. Виждате, че хората не го приемат. Виждате, че няма двустранен диалог, няма участие от другата страна. Хората предпочетоха да го откажат, да го отхвърлят. Благодаря. А сега по доклада Герейро, господин Камал. По доклада Гереро, господин Камал. Can you just remind me what it was on? Sorry. <laughs> Извинете, извинете. А, по, а, по доклада за риболова, да, да, да. Извинете ме още веднъж за разсеността ми. Просто имам толкова много да кажа, че съм толкова развълнуван. Да, за общата риболовна политика. Да, говорим за нея, говорим за устойчиво развитие, но двете са напълно противоречиви. Ако искате устойчиво, устойчив риболов, ще трябва да разгледате е, решения, свързани с пазара и свързани с собствеността на риболовните флоти виждате, че риболова е традиция, прехвърлена от поколение на поколение. Как да се справим и с това? Не можем да налагаме някакви комунистични ами, изкуствени методи на управление, а трябва да се съобразим с традициите. Благодаря. А сега прекратяваме заседанието. Ще продължим с обясненията на вота след тържественото заседание. Благодаря.